Mes chers collègues, Mesdames, Messieurs, je vous demande un peu de silence. Mes chers collègues, la séance est ouverte. Il s'agit de la séance constitutive de la Commission des... Моля ви, заемете местата си. Откриваме учителното заседание на Комисията по бюджет за периода 2019 Ще председателствам това заседание като бившия председател. Добре дошъл на новите колеги. Поздравления за новоизбраните. Нека да започнем, тъй като имаме много работа. Напомням, че има превод на всички е, езици, които са необходими с оглед на членовете на комисията, с изключение на малтийски, както всички заседания на тази комисия и това заседание се предава на живо по интернет. Не забравяйте, че е възможно да се наложи да гласуваме електронно. Следователно, ако се окаже, че има колеги, които не са си донесели е, електронната карта, веднага да ни го кажат. Имаме възможност да ви раздадем е, резервни карти. Те са в, на входа. Има ли колеги, които не носят карти? Янош, нов колега. Искам да ви напомня, че целта на нашето заседание е да учредим бюрото на Комисията по бюджета за, за следващите 5 години. Ще изберем председател и петима заместник председатели в съответствие с правило 204 на правилника. И така ще изберем първо председател, след това заместник председател. Запознах се с обстоятелството, че повече членове титуляри вече са предоставили пълномощно за гласуване господин Пабот Гуе ще замести госпожа Ниряда. Извинявайте за произношението. Госпожа Даниела Юдо ще замести господин Петър Мар. Господин Дерек Вога ще замести госпожа Клер Вуди, госпожа Кати Пири. От групата на социалистите ще замести господин Пол Танк. Ако има е, други заместващи да ни кажат. По първа точка избори на председател. Имаме нужда от кворум, в който се състои от 10 депутати. Е, очевидно е, че сме повече от 10. Искате да кажете нещо ли, драги колега? Просто ще заместя един от колегите от групата ЕКР. Добре, отбелязваме го. Благодаря. Има ли кандидатури за председател на комисията господин Жерар Допре. Радваме се, че го виждаме след няколко години отсъствие. Благодаря, господин председател. И аз много се радвам, че пак ви виждам. От името на моята група има удоволствието да предложа за председател на нашата комисия нашият колега Жан Артуа. Благодаря, казва председателят. Има ли други кандидатури? Не виждам. Ето защо ще трябва да попитам господин Жан Артуа дали е съгласен да бъде издигнат за председател на нашата комисия. Да, господин председател. Благодаря. Установявам, че господин Жан Артуи е бил издигнат от политическа група, а именно групата на либералите, в съответствие с член 15.1 във връзка с член 209. В съответствие с същата разпоредба, той приема да бъде издигната кандидатурата му. В съответствие с член 204.1, той е титулярен член на нашата комисия. Той е попълнил декларация за финансовите интереси в съответствие с допълнение едно към нашия правилник. Като единствен кандидат, аз го обявявам за избран с ръкопляскане. Jean Артуи, je vous félicite et je suis heureux de vous. Поздравявам ви, господин господин Артуа и с радост ви отстъпвам председателското място на комисията по бюджет. С това обявявам и края на тази процедура. Thank you, thank you, dear colleagues. Благодаря, драги колеги. Благодаря за доверието. Ще положа всичко възмо... всички усилия за да оправдая доверието. Драги колеги, искам да ви благодаря за оказаното доверие. Не се съмнявайте, че ще направя всичко възможно, за да го заслужа. Искам да поздравя Елена Масур, който беше председател на тази комисия той защитаваше е, с убеденост и авторитет е, каузата на Европейския парламент. Ние бяхме членове на същото правителство, правителство на Лен Жупе между 1995 и 1997 година, той като министър на бюджета. Аз е, отговарях за економиката и финансите. Мисля, че мога да потвърдя, че и двамата държим на стабилността на бюджетите и обществените отчети. И това е в момент, в който подготвяме това беше в момент, в който подготвихме преминаването към единната валута и разработвахме пакта за стабилност и растеж. В рамките на две години ние успяхме да намалим дефицита на Франция от 6 на 3%. Вярно е, че е, ние успяхме да направим така, че страната да отговори на изискванията за членство в еврозоната. Аз е, се гордея с това. Драги колеги, поздравявам ви за това, че бяхте преизбрани или избрани. Благодаря ви за това, че решихте да бъдете членове на комисията по бюджета. Бюджетът е реалността и в политиката, както знаете, реалността често се състои в състезателността и понякога конфронтацията. Разбира се, многодишната финансова рамка беше прията за периода 2014-2020 година, т.е. за целият период на нашия мандат, но аз съм убеден, че ние ще трябва да се справяме с трудни условия. Предизвикателствата няма да ни липсват. Най-напред, защото рамките, рамката трябва да бъде ревизирана от 2016 година, може би и по-рано, това е демократично изискване. Новият парламент ще трябва да се произнесе по финансовата рамка, която ще се прилага по време на целия мандат. Но проведените наскоро избори а, говорят а, за това, че е, ние трябва да се мобилизираме. Но а, тази, това преразглеждане на финансовата рамка и необходимост Имам предвид капацитета за изплащ, за, за огромният, за за сериозният размер на неразплатените разходи и за финансирането на новите приоритети. Искам да ви напомня, че тези неразплатени платени разходи а, са, възлизат на повече от 220 милиарда. 24 милиарда от тях са, трябва да бъдат платени а, за политиката за териториално сближаване за 2013 година. Аз смятам също така, че е, проблемите в еврозоната също ще ни занимават. Засилването на управлението на еврозоната би трябвало да ни накара да се замислим е, за конкретен бюджет. В това отношение Европейският механизъм за финансова стабилност изисква да обърнем е, специално внимание на демократичния контрол ние смятаме в съответствие с член 13 на договора стабилност, координация и управление да излезем с удовлетворителен отговор на очакванията на националните парламенти на държавите членки на еврозоната, Европейския парламент. Агенциите и собствените средства трябва да бъдат и темите, по които ще работи нашата комисия по-общ план, контролът върху обществените разходи, по-конкретно административните разходи, ще бъде тема, на, по която ще работим. Аз от съвсем наскоро ние ще трябва да се произнесем по основните насоки на проекто бюджета с 2015 година. Още един път благодаря ви за вниманието. Сега преминаваме избор на заместник-председателите на парламентарната комисия. Сега ще обявя имената на заместниците, които ще участват в гласуването. И трябва да кажем, че ако възникне промяна, политическата група трябва да информира председателя. Има ли промени? Няма. Имаме необходимият кворум в съответствие с точка 208 от правилника и предстои издигане на кандидатурите на заместник председателите. И така, първият заместник председател Кой е кандидат? Благодаря, господин председател. От името на НП ще направя предложение за първи заместник председател. Предлагаме Петри Салвамар. Петри Салвамар. кандидатът съгласен ли е да бъде кандидат? Съгласен съм. Условията за издигане на неговата кандидатура са изпълнени. Той е бил издигнат от политическа група и е съгласен да му бъде издигната кандидатурата. Той е член титуляр попълнил е декларация за финансовите си интереси. Доколкото ми е известно, той е единственият кандидат и затова предлагам да го обявим за избран с ръкопляскане. Мистер Петри Салвамар, would you... Господин Петри Салвамар, бихте ли дошли тук на трибуната? Merci. Excuse me. <laughs> Now we will proceed to the election of the Преминаваме към избора на втори заместник-председател. Условията са изпълнени. Имаме кворум. Сега трябва да бъде издигната кандидатурата на втори заместник председател. Има ли кандидат? Благодаря, господин председател. Поздравления за това, за избора от името на социалистите. Е, издигам кандидатурата на колегата Йенс Гайер за втори заместник председател. Съгласен ли сте да бъдете кандидат? Да, съгласен съм. Той е член титуляр, попълнила декларация за финансовите интереси. Има ли друга кандидатура? Няма. Има само един кандидат за поста втори заместник председател и избирам кандидатът за избран с ръкопляскания. Поздравления, господин Гайер. Бихте ли се качили тук на подиума? Сега предстои избора на трети заместник председател. Заместниците остават същите. Имаме кворум. И сега представяне на кандидатурата. Има ли кандидат? Господин председател, от името на е НП предлагам за заместник председател Сигрид Фазио Мурасен. приемам, кандидат, при, приемам да бъде издигната кандидатурата ми. Председателят няма друг кандидат за поста трети заместник председател. Следователно обявявам господин Сигврид за избран за трети заместник председател. Заповядайте на подиума. Преминаваме към избора на четвърти заместник-председател. Заместниците са същите, участват в гласуването, имаме кворум. И сега, издигане на кандидатурата на, за четвърти заместник председател. Благодаря от името на НП. Предлагаме Патриция Сурин за четвърти заместник председател. Патриция Солин. Съгласна ли сте да бъдете издигната за кандидат? Господин председател, от името на групата ЕКАРЕ бих искал да предложа кандидатурата на Марко Зани. Марко Зани, вие кандидат ли сте? Да, съгласен съм да бъда издигнат за кандидат. Имаме двама кандидати и двамата са съгласни да им бъде издигната кандидатурата и двамата са членове на нашата комисия и двамата са попълнили декларация за финансовите интереси. Заповядайте. Искам да се изкажа от името на своята група и няколко думи за парламентарната демокрация. Не смятам, че е уместно това, че е, има кандидатури само, на, само от големите групи. Според мен няма основания да се пренебрегват другите групи. Аз подкрепям е, избора на Сонис. Не сме съгласни с е, тяхната група и с техните политически цели, но подкрепям кандидатурата. Bien, je constate qu'il y a Имаме двама кандидати, което означава, че ще проведем тайно гласуване. Аз предлагам гласуването да бъде електронно. Напомням ви, че всеки член разполага с един вод, с един глас. трябва да поставите картите си в устройството за гласуване. Групата на ЕНП разполага с 12 гласа, групата на социалистите и демократи 11, ЕКР е с 3, АЛДЕ 4, Зелените с 4 гласа, Европа, Европа стоя демокрация с 3 и, и още и следващата група с 3 гласа. Обръщам ви внимание, че за да бъде избран кандидата трябва да разполага получи абсолютно мнозинство от гласовете. Става дума за положителни гласове. Гласовете въздържал се не се взимат под внимание. Всички разполагате с карти за гласуване. Направено е необходимото за тези, които нямат карти. И така напомням ви имената на кандидатите. Кандидат номер едно е госпожа Сурин от е, групата на от групата на НП и господин Зани От групата на ЕФД. Ако ще гласувате за кандидат номер едно, натискате зеленото копче. Ако гласувате за госпожа Солин, е за е зеленото копче, за господин Зани натискате червеното копче. Сега ще преминем към гласуването. Моля, гласувайте. Chacun a pu voter. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. както и резултатите от гласуването. 31 гласували. Един невалиден глас. Тоест 30 подадени гласа. Абсолютното мнозинство е 16. Господа Солин получи 20 гласа, с господин Зани гласуваха 10 души. Госпожа Солин е избрана за четвърти заместник председател. Госпожа Солин е избрана и ще я помоля да заеме мястото си на подиума. Господин председател, едно кратко изявление. Като политическа група и италианска делегация смятаме, че това, което се случи днес, е грубо нарушение на демократически принцип, защото от това е основният принцип, който трябва да ръководи работата на парламента и на тази комисия. Следователно смятаме, че този принцип е нарушен мнозинството е необходимо, но не по-малко важно е да се зачитат и правата на мълцинствата и на парламентарното мълцинство. Е, отбелязвам вашата декларация. Най-напред Искам да поздравя председателя и членовете на бюрото. Желая ви успех. Ако вие постигнете успех, всички ние ще постигнем успех. Председателят е, вече очерта предизвикателствата, пред които сме изправени, но аз няма да ви правя изчерпателен списък. Е, бюджетните кредити за плащания са много важен проблем. Европейският съюз трябва да спазва ангажиментите си и това е приоритет. Е, не по-малък приоритет е и въпросът за растеж и работни места. Господин Ламасур беше чудесен председател. Той беше много компетентен и обаятелен председател. Благодаря Ален Ламасур за чудесната работа, която свърши. Няколко думи за истинската демокрация. Ние бяхме избрани, всеки от нас разполага с глас и е, гласът на мнозинството трябва да се зачита. Така че това, на което бяхме свидетели, беше демокрация на практика. И искам да изразя е, своето, своята много положителна оценка за проведеното гласуване, което беше напълно прозрачно. Bien. Nous avons ainsi constitué notre, notre bureau. И така. Бюрото ни беше учредено и сега трябва да приемем календара за 2014 година. Разполагате с този календар и имам и някои съобщения за вас новата бюджетна комисия има висок процент нови членове, защо секретариатът ще раздаде пакет с материали, балан, равносметка за периода 2009-2014 година, проекто коригиращите бюджети за 2014 година. Първото задание на координаторите за неотложни кандидатури и е, за подготовката за мини изслушванията за кандидати комисари и подготовката на тристранната среща ще бъде на 10 юли от 9 часа преди тристранната среща групите трябва да представят имената на координаторите на секретарията в най-кратки срокове за тристранната среща за бюджета 2015 година. Групите ще трябва да определят своите докладчици в спешен порядък. Госп госпожа Гардия Забао ще бъде представена за генерален докладчик за бюджета. Е, заместване на, заместване на господин Гарига за докладчик 2015 година за другите институции и утвърждаване на госпожа Йенсен за докладчик за бюджета 2014 година, утвърждаване на госпожа Холмайер за докладчик за бюджета 2014 за другите институции. Следващото заседание на Комисията по бюджети ще се проведе в Страсбург на 14 юли в 6.30 след обяд за кандидат с комисар Ясек Доминик. Следващото редовно заседание ще се проведе в Брюксел на 23 юли цял ден. Секретариатът ще се свърже с групите, за да се определи езиковия профил на комисията, който след това ще се прилага към официалните заседания. Заседанието ще бъде при закрити врата. Членове... Закривам заседанието. Моля ви, напуснете залата максимално бързо, тъй като след малко тук трябва да започне друго заседание.